Към момента обаче тази този цялостен подход липса в процеси, се надявам да обърнат внимание на, този, на това измерение в следващите етапи на процеса. Благодаря ви.